правни въпрос е провел проверка на правомощията на господин Пейн, на госпожа Мобарик, господин Попа, господин Адемов, госпожа Ярока, и господин Палмър и предлага техните мандати да бъдат одобрени, като съответно те влизат в действие от 5 септември, 8 септември, 13 септември, 14 септември и 15 септември и 8 октомври тази година, съответно за всеки от тях. Има ли коментари? В противен случай мандатите се одобряват.